Okay, thank you, thank you. Председателят. Добре, благодаря ви. Вече имаме готовност. До сега имаше поне по двама преводачи в кабина. Сега преводачите са по един в кабина, тъй като те също попадат в обхвата на мерките въведени в настоящата ситуация. Както обикновено имаме натоварен дневен ред, но разполагаме само с 2 часа, така че не забравяйте, времето е от значение. Ще трябва да сме много експедитивни, за да можем и да се справим. Толкова са строги наложените ни ограничения във всяко едно отношение – че трябва наистина да сме дисциплинирани, най-вече по отношение на времето. Три точки ще обсъдим днес. Първо, положение с свободата на печата. Второ, положението с МСП, механизма за сътрудничество и проверка, с участието на комисар Юрова. Накрая колегата Тине Кестрик ще докладва за преработването на директивата за връщанията. Това беше дневният ред. Сега предстоят съобщенията на председателя. Няма да ви запознавам с езиковия режим за днес. Той е включен в бележките ми. Предстои също да одобрим и препоръките на координаторите. Лукас Мандъл от групата на НП, докладчик по регламента за изменение на регламента на Европейската агенция за основни права. Господин Мандал е бил назначен за докладчик по този текст. Извинете, сега можем да преминем към дневния ред, но нека първо господин Фест направи процедурна бележка. Господин Фест, да, точно така. Искам да направя процедурна бележка. Добро утро на всички. Господин Агилар, на последното заседание на координаторите на комисия Либе говорихме за все по-нарастващата натовареност на комисията ни. А сега предстоим и по-точно днес след обед да обсъдим случващото се в Мория. Дори по BBC бе обявено, че вероятно пожарът избухнал на няколко места там, е бил възпламенен първоначално от бежанците. И сега се оставяме на мигрантите, на бежанците в моря да диктуват дневния ред на комисията ни. Така ли? Не е допустимо нещо такова, докато не се изяснят причинителите на този инцидент. Освен това, пред Бундестага в Германия Имаше демонстрация във връзка с беженската политика. Като че ли всичко това е една нагласена игра, на която ние се поддаваме. Поддаваме се на тази нагласена игра, включваме в дневния си ред всякакви теми, свързани с беженците в Средиземноморието. Недопустимо е нещо такова, като се има предвид, че ни липсва време за всичко останало. Било то България, Полша, Унгария или Малта. Мисля, че добавянето в последния момент на точки в дневния ред е погрешно. Нека изчакаме изхода от разследванията на полицията в моря. Само тогава ще можем да проведем смислено разискване. В момента е прекалено рано да се говори по тази тема. Председателят, благодаря господин Фест. Имаше проблем с превода. Не можах да ползвам превод към испански по време на изказването ви, но решението вече е взето. Предстои днес да обсъдим въпроса за Мория. След обедната почивка предстои да разговаряме с комисар Йохансон. Имаме основателни причини за тази дискусия. Госпожа Стрик Категорично се обявявам против твърденията на колегата. Категорично съм против връзката, която той установява между случващото се в Берлин и случващото се в Лесбос. Този трагичен инцидент при всички положения заслужава нашето внимание. Благодаря, господин председател, че включихте темата в следобедния ни дневен ред. Всички ние продължаваме да се интересуваме от случващото се в Мория и трябва да разискваме случващото се там, за да намерим общи решения. Председателят права сте, не е редно председателят да изразява личното си мнение по процедурни бележки. Мога само да кажа, че имаме основателни причини за включването на тази дневна точка за, за на тази точка, извинете, за мория в дневния ред. Нека не обсъждаме повече този въпрос и продължим по дневния ред, тъй като не разполагаме укрепване на свободата на медиите, защита на журналистите в Европа, език на омразата, дезинформация и ролята на платформите. Всичко това много силно ни занимава. Във всички държави членки се наблюдават действия за уронване на демокрацията и свободата на медиите. Наш докладчик по тази тема е госпожа Магдалена Адамович. Ще й дам думата, за да ни представи накратко изложенията по това досие. Нека сме кратки. Така ще... Адамович, дадем малко повече време на госпожа Юрова за механизма за сътрудничество и проверка. Госпожа Адамович, благодаря господин председател. Ще продължа на полски. Имаме ограничено време за обсъждането по тази тема, затова нека накратко обобщя измененията, внесени по доклада. В доклада се поставя ударението върху най-голямата към момента заплаха за демокрацията, върховенството на законата, дори за съществуването на Европейския съюз. Става дума за политизирането на медиите, за монополизирането им от управляващи партии. Това, наред с дезинформацията и езика на омразата като инструменти за социален инженеринг, се използва за постигането на политически цели. Езикът на омразата, липсата на информация, дезинформацията се ползват като инструменти за запазването на власт в определени държави членки. Все повече ставаме свидетели на заличаването на демокрацията в някои страни. Всичко това е от изключително голямо значение. Членовете на нашата комисия проявяват огромен интерес към темата, показателни. За това са и над 300-та внесени изменения по доклада. Мнозинството от тези изменения допълват съдържанието на текста. Темата включва много елементи, така че се надявам, че на базата на измененията ще можем да допълним текста. В момента работя по изготвянето на компромисни изменения. Ще се опитам да обхвана в тях колкото се може повече изменения, като обаче не запазя съгласуваността на текста. Влушава се положението със свободата на медиите. Дори и в най-напредналите по отношение на свободата на медиите държави членки. Свидетели сме на заплахи за свободата на медиите в световен мащаб. Тези заплахи се отразяват на демокрацията, което е особено тревожно. Проблемът се задълбочи по време на пандемията. По време на пандемията стана ясно колко опасна е дезинформацията. Има и още нещо тревожно. което визирате в измененията си, а именно нарастващата тенденция за подстрекаване към насилие спрямо журналисти. Трябва да се направи нещо за решаването на този проблем. Освен това, езикът на омразата все по-често се използва спрямо жени журналистки – това се отразява не само на свободата на словото, но и задълбочава някои дискриминационни стереотипи, които се прилагат към жените журналистки. Всички, мисля, сме наясно, че всичко това уронва устоите на демокрацията. Разпространението на езика на омразата онлайн не е нещо, което може да бъде спряно просто така. Регулирането на доброволен принцип е първа стъпка за повече устойчивост на обществата ни спрямо езика на омразата. Но трябва да работим още по-активно, трябва да поставим акцента върху идентифицирането на това явление, както и върху предприемането на адекватни мерки за противодействие – Очакваме в рамките на плана за действие да се предприемат мерки по въпроса. Очакваме да се предприемат действия и по кодекса за цифровите услуги. Става дума не само за свободата на медиите в контекста на борбата срещу езика на омразата и дезинформацията като морално задължение. Говорим и за гаранции за демокрацията. За това трябва да е ясно какъв да е, да е акцентът в доклада ни. Текстът трябва да е ясен и да набляга на предизвикателствата, пред които сме изправени, а именно защита на демокрацията и върховенството на закона в Съюза. Днес предстои комисията да излезе с оценката си на изпълнението. Благодаря, колега Адамович. Вероятно и вие сте имали проблеми с превода към някои езици. При всички положения имаше проблем с превода към испански. Но вече разполагате с доклада, текстът е на лице. Нека изслушаме за малко, по за минута и половина, докладчиците в сянка. Госпожа Елена Йончева. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика, както и на всички колеги относно работата им по този доклад. Едва ли трябва да казваме колко този доклад е от важност сега. Доста време отделяме да заклеймяваме ситуацията в определени държави членки. Има случаи на журналисти, които са сплашвани, които не могат да се изразяват свободно, дори които брутално се убиват. Време е да се действа. Затова целите на този доклад е да се предложат максимален брой предложения и конкретни политически решения. Аз разглеждам този доклад като първа стъпка към една общоевропейска политика за свобода на медиите. Ние се нуждаем от това в спешен порядък. Това е предварително условие за гарантиране на демокрацията и на върховенството на правото. Позволете ми да ви припомня в този контекст каква е голяма, каква голяма разлика съществува между държавите членки. Финландия, например, заема второ място в класацията за свобода на пресата, докато в България сме доста по-назад, на 111-то място в света. Аз представям изменения в три основни насоки. На първо място създаването на механизъм за наблюдение върху медиите, който отива по-далеч от рамката на новия механизъм за върховенство на правото и което въвежда норми и критерии, които са ясни на ниво Европейски съюз, включително по законодателен път, ако това се налага. На второ място да се подсили разследващата журналистика, която играе ключова роля за критичната преса, както а, и за гарантиране на прозрачността и да има контрол върху работата на политиците. На трето място трябва да се окаже финансова помощ на разследващите журналисти и на следващо място ефикасните механизми за недопускане на монополизиране на медиите, липсата на прозрачност. Аз внасям доста изменения в този смисъл и доста от колегите внасят подобни изменения. Моля, опитвайте се да се вмествате в по минута и половина. Следващия докладчик в сянка. Госпожа Строгаро. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата за отличната и работа по текста до тук. Повече от когато и да било, Положението със свободата на печата е показателно за състоянието на демокрацията. В измененията си прилагам за реална закрила за журналистите, както и за подпомагане на работата им за борба срещу дезинформацията и насърчаването на свободни медии. За съжаление, стандартите прилагани към свободата на журналистите в Европейския съюз се понижават ден след ден. Показателен пример за това е България, която е на 111-то място в световния индекс за свобода на печата. Общо 180 места има в този индекс. През последните дни журналисти в България бяха бити с палки, срещу тях бе използван лютив газ. Разрушаваше се оборудването им, биваха задържани произволно. Подобни кадри на насилие срещу журналисти или мирно протестиращи нямат място в Европейския съюз. Дуня Амятович, комисаря на съвета на Европа по правата на човека, осъди тези действия, призова българските власти да извършат разследване и да подведат извършителите под отговорност. Не можем също така да си затваряме очите и пред убийствата на журналисти в Европа. Особено тревожно в това отношение е разследването за убийството на Ян Куцяк и неговата годеница. Призовавам словашките власти да продължат работа по това разследване. Журналистите не могат да работят в условия на сигурност, докато не бъде въздадена справедливост. Трябва да се приеме законодателство, което реално да защитава журналистите в Европа докладчикът в сянка на зелените Алис Кунке. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик, за усилената ви работа и за много обстойния проект от доклад. Благодаря и на колегите ни от другите политически групи за доусъвършенстването на доклада. Ще направя няколко коментара от името на зелените. Искам да ви обърна внимание на това, че някои колеги предложиха заличаването на изменения, в които се визира загрижеността ни във връзка с шир, все по-ширещите се антидемократични тенденции в Полша и Унгария. В тези държави в опит да се заглушат критиките се ограничава свободата на изразяване. И те са, тези две държави са на едно от последните места в световния индекс за свободата на печата. Внесли сме изменения, в които изтъкваме необходимостта от механизъм за бързо реагиране по отношение на журналисти, изискващи закрила. Трябва да има общо европейски звена за контакт, към които да се обръщат журналистите, търсещи закрила. Така ще може да се работи по положението, в което се намират те. По време на предстоящите преговори с съвета за МФР и плана за възстановяване, ние в Европейския парламент, ние, които работим по тези теми, трябва да настояваме за насърчаването на плурализма и свободата на медиите в рамките на механизма за върховенство на закона. Този доклад ни дава възможност да сме единни и да застанем на обща позиция. От името на ЕКАРЕ, госпожа Николсонова. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз съм от Словакия, която придоби тъжна известност във връзка с трагичния инцидент на убийството на журналиста Ян Куцяк. Приветствам изготвянето на този доклад. Своевременна е работата ни по него, тъй като предстои комисията да излезе с предложение за върховенството на закона, което ще се отнася и до свободата на медиите в държавите членки. Положението със свободата на медиите в Централна и Източна Европа никак не е добро. Все повече се шири дезинформацията по медиите в този регион, най-вече по масовите медии. Това е особено опасно сега в момент на пандемията, тъй като се разпространяват неверни факти за ваксините, например. В някои държави от Централна и Източна Европа обществените медии са под огромното влияние на журналистите, а на политиците, извинете, а частните медии пък са в ръцете на олигарси, разполагащи с голяма власт. Всичко това води до все по-голяма дезинформация на обществеността. В доклада трябва да се намерят отговори на всички тези въпроси. Радвам се, че толкова своевременно работим по този текст. Сега, когато предстои годишният доклад на Комисията за върховенството на закон. От името на Обединената левица, госпожа Сидареко. Gracias, президенте. Благодаря. За нашата група, несъмнение, правото на свободно изразяване, достъпа до информация са основни необходими права, за да се насърчи активното участие на гражданите в едно демократично общество. Разбира се, медиите, журналистите в това отношение има да играят съществена роля. Измененията, които внасяме от името на нашата група, са в посока да се гарантира прозрачността улесняване достъпа до информация относно собствеността върху медиите, също политиката на така наречените въртящи се врати, механизми за следване на състоянието на печата в Европейския съюз, също насърчаване на разследващата журналистика. крайната десница, фашистите насърчават словото на омразата. Затова ние трябва да насърчим спазването на основните права и най-вече спазването на достъпа до информация. Председателят. Когато Започнахме, имаше технически проблеми с системата за устен превод, така че сега изоставаме от графика си. Госпожо Адамович, моля ви за това да сте колкото се може по-кратка в заключителните си думи. Имате думата. Благодаря. Благодаря за коментарите ви. Специално благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря за всички внесени изменения. Отбелязах си всички направени коментари, ще се запозная обстойно и с всички внесени изменения. Знаем, че това досие е от изключително голямо значение. Работим в условията на времеви натиск. Едновременно с това е изключително важно да работим за демокрацията и свободата на медиите в Европа. Трябва да спасим европейската демокрация. Председателят. Сега отново тук сред нас на подиума е заместник-председателката на комисията госпожа Юрова. Добре дошла. Съжаляваме за забавянето в графика ни. Толкова е ва... хубаво отново да ви видим на живо, госпожо Юрова. Това ни напомня за добрите стари времена добре дошла. И за да спестим време, направо ви давам думата, за да ни дадете разяснения във връзка с механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния. Разполагаме с около час и 15 минути. Не е много това време, но такива са ограниченията. Благодаря господин председател, госпожи и господа. Вярно е, че COVID променя гледната ни точка и въпреки всичко много се радвам, че пак съм тук и се радвам, че мога да разговарям с вас. Е, не е толкова приятно да се обсъждат проблематични въпроси, Разбрах каква тема сте обсъждали преди това. И сега ще премина веднага към въпроса за механизма за сътрудничество и проверка. Благодаря още един път за поканата да размени мнение по МСП. няко, малко актуална информация за това докъде са стигнали нещата след а, през, след последния представен доклад пред комисията Либе, както и след приемането на механизма за върховенството на закона. Сега първо по отношение на ситуацията в България, комисията продължава да следи отблизо политическата ситуация и протестите в България. Винаги сме, би, сме застъпвали ясното становище, че мирното мирните демонстрации са основно право и ние подкрепяме правото на мирни протести. Протестите показват, че българското общество се води до живени дебати. Те показват също така, че гражданите отдават голямо значение на независима и ефективна съдебна система. Видяхме, че е, свидетели сме и на дискусии за промяна в комисията. Конституционните реформи би трябвало да са предмет на широк дебат, за да необходимо е време, за да се постигне широк консенсус и да се постигне механизми на проверка и възпиране. хубаво е да се вземат преди препоръките на Венецианската комисия. Що се отнася до МСП, в доклада си от 2017 година комисията прие цялостна оценка на 10 години напредък в България и Румъния. На тази основа докладът посочва ясна стъпка и приключване на механизма възоснова на ключови препоръки. В съответствие с препоръките се считаше като достатъчно за, спаз, за за спазване на целите на механизма, с изключение на случаите, в които тенденциите говорят за обратимост в процеса на спазване на оценката от 2017 година. От тази гледна точка по отношение на България, доклада от октомври 2019 година установява, че напредъка на България по МСП е достатъчен, за да се спазят ангажиментите на България при присъединяването и към ЕСА. В доклада се посочва, че България трябва да продължи да работи, да изпълнява конкретни ангажименти, записани в доклада от 2019 година. Да бъда, да бъда пределно ясна, кое е недовършеното, което искаме да се довърши. Първо, първо, реформи по отношение на борбата срещу корупцията. Процедури за отговорността на главния и отчетността на главния прокурор, в това число съдебната независимост в съответствие с препоръките на Венецианската комисия. Освен това, да се, пре... да не... да се предвидят възможности за мерки срещу прокурори при наказателни действия. Да се продължи продължаващо сътрудничество с органите на със съвета на Европа, за да се преодолеят недостатъци в борбата срещу корупцията и разследването. И така, комисията изразява доверие, че механизмът може да приключи, но също така посочва, че България трябва да продължи да постига конкретни резултати, за да затвърди постигнатия напредък, особено в борбата срещу корупцията по високите етажи. Комисията показва, че механизма за върховенство на закона дава възможност за наблюдаване на ситуацията в България и гарантиране на прехода на България от МСП. Освен това, допълнително наблюдение на по-нататъчното изпълнение на реформите, прияти от България, би, трябва да се гарантират от съвета след наблюдението и на ниво на Съюза в контекста на новия цикъл на върховенството на закона. Борбата срещу корупцията и независимостта на съдебната система би трябвало да са част от реформата, както и да се осигури устойчивост. България е поел ангажимента за създаване на механизми, и вече е предприела мерки. Що се отнася до предприятите ангажименти, комисията следи изпълнението на поетите ангажименти в контекста на новия доклад за върховенството на закона, който би трябвало да бъде прият по-късно тази година. Очаква се това да стане на 23 септември. Вече получихме коментари от всички държави членки и процесът върви бързо. Основният ангажимент е свързан с отдавнашния въпрос на липсата на ефективни процедури за независимо разследване на всяко, на всеки действия на действащ главен прокурор. Първоначалният проект закон, представен от Министерство на правосъдието, беше критикуван от различните заинтересовани лица. Комисията препоръча България да се допита до Венецианската комисия. Тя се допита до нея през 2000, септември 2019 година. През декември 2019 година беше предизвикан променен вариант. Основен елемент – на становището на Венецианската комисия беше прието, а именно ограничаване на обхвата на новите процедури и на непредседателите на двата върховни съвета. Новият Новото предложение предвижда назначаването на специален прокурор, който да извършва разследвания на главния прокурор и неговите заместници. Конституционният съд беше консултиран за спазването на Конституцията от някои разпоредби на закона и на 23 юли а, даде зелена светлина, което дава възможност за приемане на закона. Както беше изразено в писмо на 20 януари 2020 година, на председателката фон дер Лайен до министър-председателя Борисов, комисията насърчава България да се допитва до Венецианската комисия по този проекто закон отново. По този начин ще се гарантира допълнително ефективността на механизма за отчетност на главния прокурор и процесът ще стане по-стабилен. Тази стъпка ще ти ще даде принос към сегашните дискусии за евентуални конституционни реформи. Доклада от октомври 2019 година подчерта ангажимента на българските власти за отмяна на разпоредбите за Закон за съдебната система за автоматичното устраняване на длъжност на магистрати при разследвания срещу тях и докладва и членството им в професионални асоциации. България промени съдебната система през 2020 година и отмени тези разпоредби и сега акцента трябва да бъде върху ефективното изпълнение. Що се отнася до евентуалното приключване на МСП? от началото на 2020 година се водят контакти с България по механизма за върховенство на закона. През юни имаше виртуално посещение. И имаше разговори между комисията и различни органи както и с гражданското общество. Обхвата на закона за върховенство на закона е по-широк от МСП, тъй като включва не само съдебната реформа и борбата срещу корупцията, но и медийната свобода и плурализма, както и институционалните възпиращи и проверяващи механизми. Дискусиите се проведаха въз основа на теми и методологии, които се прилагат спрямо всички държави членки. и България и изигра своята роля в МСП. Тя изяви желание да подкрепи усилият на германското председателство за диалог по върховенството на закона между държавите членки. Комисията, след като отчете наблюденията на Европейския парламент с писмо от председателя Сасоли, в който той изрази подкрепата на парламента, е, съветът все още предстои да вземе окончателно решение за прекратяване на МСП за България. Би било преждевременно да ви дам дата в момента. Трябва да огледаме събитията в България, тъй като те не би трябвало да доведат до обратимост на тенденциите, очертани в документ от 2017 година. Усилията ни сега са насочени към новия механизъм за върховенство на закона, по който комисията оценява както България, така и всички останали държави членки. В през доклада от 2019 година има нужда от наблюдение на България от комисията – и след приключването на МСП с участието на гражданското общество. Наблюдението на по натачното изпълнение на реформите от България ще се гарантира в контекста на механизма. Интеграцията на България в новия механизъм за върховенство на закона показва, че сътрудничество между Комисията и България по върховенство на закона влиза на нов етап – осъществява се в различен контекст, който е приложим към всички държави членки. При всички случаи комисията ще продължи да следи ситуацията в България и ще докладва своите констатации, както и за всички държави членки. Сега няколко думи за Румъния. Ситуацията там се състои в това, че отстъплението от реформите през 2017-2019 година доведе до допълнителни препоръки на комисията. Някои от препоръките а, все още не са изпълнени. Сегашното румънско правителство продължава да потвърждава ангажимента си към целите. С това да се отслаби напрежението със съдебната система и беше постигнат конкретен напредък по Националната стратегия за борба срещу корупцията. В областта на законодателството първите стъпки, предприяти от Министерство на правосъдието през февруари, бяха спънати от е, кризата COVID, което е разбираемо. В този, това не беше подходящ момент за важна законодателна дейност по чувствителни въпроси. При всички случаи все още спешно се налага спазването на всички препоръки. Приветстваме участието на Румъния в механизма за върховенство на закона. С нови новият политически ангажимент на Румъния, подкрепата на Румъния, смятаме, че ще бъде възможно да се ускори спазването на останалите препоръки по МСП и да гарантираме е, гладък преход е, от МСП към механизъм за върховенство на закона. В заключение, дами и господа, механизмът беше създаден като преходна мярка за наблюдение на съдебната реформа и борбата срещу корупцията в България и Румъния. Е, когато те се присъединиха към Съюза през 2007 година чрез механизма МСП, Комисията следи спазването на определени ангажименти от България и Румъния. Съобщението по МСП от юли 2019 година уточни, че когато приключи този механизъм, наблюдението трябва да продължи по хоризонталния инструмент. Комисията продължава да подкрепя и България, и Румъния за поддържане на темповете на реформата и за спазване на препоръките за приключване на МСП и прехода към механизма за върховенство на закона. Призовавам и двете страни да се погрижат реформите да се основават на широк национален консенсус и ценностите на член 2 на договора да бъдат спазени изпълнението на реформите, укрепването на върховенството на закона трябва да е върховен приоритет. Първият доклад за върховенство на закона ще бъде прият до края на месеца, както казах, но този механизъм ще бъде основата за оценката на върховенството на закона в държавите членки. Ще, се, е, е, ще предотврати задълбочаване на проблемите и ще се насърчава култура на върховенство на закона в ЕСА. Това е основата, на която държавите членки и институциите ще работят по тези въпроси. Ще се, с механизма ще се осигурява обективна оценка, възоснова на критерии, общи за всички. Разчитам да работим в по-тясна връзка по върховенство на закона и ви благодаря за усилията и подкрепата. Благодаря, госпожо Юрова. Както знаете, има резолюции приети по механизма за сътрудничество и проверка с България и Румъния. Да, сега предстои дебат, но имайте предвид, и за тази точка имаме час и 15 минути. Започваме с първия кръг координатори. След това ще дадем възможност за втори кръг. Госпожа Мецова е първата. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар, Юрова за личния ви ангажимент по тези въпроси. Благодаря ви за информацията, която дадохте и за Румъния, но аз ще се концентрирам върху България. Вие говорихте за графика преди около една година. Ние бяхме обнадеждени, че комисията най-сетне препоръчва да се примахне механизма МСП за България. След 14 години имаше усещането, че страната е на верен път и това беше признание за усилената работа, свършена от България от началото на присъединяването им. Както и се признават усилията за изпълнение на препоръките на Венецианската комисия и на Греко, Въпреки, че е важно да се признае свършената работа, която се прави, също толкова важно е да не създаваме впечатлението, че всичко е съвършено и че не е необходим механизъм, за който ние настоявахме. Този механизъм е нещо отделно от механизма за МСП. Той е технически въпрос и се базира на различни критерии. Новият механизъм за върховенство на правото е по-широко обхватен, отколкото МСП за България и Румъния. Има неща, които не бива да се игнорират. Ние имаме мониторингова група по върховенството на закона и ние разговаряме с представители както на правителството, така и на съдебната система и на гражданското общество и ще продължим да го правим. Европейския съюз се нуждае от цялостен механизъм за върховенство на закона, който да обхваща всички държави членки за решаване на проблемите преди да се изправим пред протести в държавите членки и Европейския съюз да се разглежда като гаранция за онова, което хората очакваха от членството си при присъединяването на страните им към Съюза. Това се отнася за българските граждани. Благодаря ви за този нов механизъм. Ние ще направим всичко, което е необходимо, за да продължи работата в съвета. Госпожа Йончева има думата. Благодаря. Аз искам да благодаря на комисаря Юрова за личния ангажимент към върховенството на закона. Ще продължа на български. в България. Скандални нива на корупция, липса на медийна свобода, неефективни реформи, системни нарушения на основни човешки права, масово незачитане на европейските принципи, постоянна пропаганда, фалшиви новини, разпространявани от самите власти. Бити и заплашвани журналисти, изнудвани бизнесмени, показни операции срещу опозиционни лидери – въпреки пандемията, десетки хиляди български граждани всеки ден протестират с едно единствено искане – слагане край на авторитарното управление. Последните устои на демокрацията и върховенството на закона бяха напълно погазани последните дни и с рекордно бързи предложения за изменение на самата Конституция. Изменения, родени в страх и на тъмно. Затова днес се обръщам към вас от името на хиляди български граждани – с два въпроса, много конкретни въпроса и ви моля за конкретен отговор, госпожо Юрова. През месец август Вие изпратихте отговор на мой писмен въпрос относно състоянието на антикорупционните реформи в България, в който посочихте, че механизмът за сътрудничество и оценка не е отменен. В тази връзка моля да ни информирате дали комисията готви доклад за България, съгласно изискванията на решението от 2006 година, и ако да, кога ще бъде представен? Ако не, защо комисията не използва действащия механизъм по-добре сега, когато има време за реформи, отколкото когато е станало вече твърде късно и процесите са необратими? В контекста и втория ми въпрос към вас, госпожо Юрова, в контекста на рязко влушената ситуация в България. Какви конкретни действия планира комисията по отношение на България? И още нещо, госпожо комисар. Българските граждани са европейски граждани. И в момента те се борят за европейския път на страната, в която живеят. За съжаление, собственото им правителство отказва да ги чуе. Надявам се, вие да ги чуете. Надявам се, че Европейската комисия ще избере европейските принципи и няма да се скрие за дребната политическа математика. Днес е време Европейската комисия да избере кое е, кое и е по-скъпо – демокрацията, българската демокрация или господин Борисов. Благодаря ви, госпожа Юрва. Okay, this... Софи Интфелд от Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Радваме се, че отново сте тук, наживо, на трибуната. Това ни създава усещането за нормалност в известен смисъл. Ситуацията е много сложна. Става дума за два припокриващи се механизма. Аз се опитах да разбера от вашата презентация как точно ще се действа. Комисията трябва да вземе окончателно решение по механизма за сътрудничество и проверка МСП. Това, което чух от вас е, че МСП ще бъде евентуално заменен от годишните доклади по върховенството на закона. Ние не знаем какво точно ще съдържа този годишен доклад, колко строг ще бъде и до тогава не можем да събуем старите си обувки, преди да сме си купили нови. Вие споменахте несвършената работа до сега. Това продължава и сега. действително има опасност от това да се върви в грешната посока, да се загуби част от постигнатият напредък. Венецианската комисия не беше консултирана, не беше ангажирана така, както очаквахме. През 2009 още съда на е, Европейския съюз обърна внимание на въпроса с отчетността на главния прокурор. Въпросът все още не е решен. Мониторингът ни група започна наблюдението и имахме изслушване, също изпратихме писмени въпроси до българските власти. България е на 111-то място в индекса за свобода на медиите. Как може да сте на 111-то място и същевременно ефикасно да се борите срещу корупцията. Това не го разбирам. Освен това има сериозни притеснения. Ние искаме МСП и за двете държави да бъде преустановено и да бъде заменено с годишните доклади по върховенството на закона, но да продължим да бъдем също толкова строги с исканията си за постигане на напредък и стъпките, които трябва да се предприемат. Ние трябва да третираме еднакво всички 27 държави, тези, които сега имат механизъм МСП и всички останали. И така годишен доклад по върховенството на закона е нещо, което приветстваме. Натиска трябва да продължи. Доколкото разбирам, казва председателят, нямаме а, говорите от името на идентичност и демокрация. Давам думата на Тинеке Стрик от групата на зелените. Благодаря. Аз също приветствам госпожа Юрова. Ще обърна внимание на България. Вие вече казахте, че има непрекъснато влушаване на състоянието с върховенството на закона в България. Ситуацията е тревожна. Има и дълбоко вкоренена корупция. Позицията на главния прокурор съвсем не е независима. Той е под контрол на правителството. Няма възможност за независим надзор и хората не приемат вече това. Ние искаме независима съдебна система, искаме да се сложи край на корупцията, но а, срещу това а, те се натъкват на брутално насилие от страна на полицията. Трябва също да се обърне внимание а, и на а, засилената дискриминация срещу ромите, особено по време на пандемията. Има много проблеми, свързани с корупцията и с съдебната система и нейната независимост. Затова е необходимо максимално да използваме инструмента по механизма МСП. Би било много погрешен сигнал да кажем, че сега сме готови да сложим край на този механизъм. Заключението от 2019 ги споменахте, но трябва да се отбележа, че ние виждаме сега връщане назад от подобренията, които бяха наблюдавани по-рано. Има регрес. Затова не считаме, че сега е момента да кажем, че ще преминем сега към друга система. Както каза и Софи Интфелд, ние не знаем колко ефикасна ще е тази нова система защото виждаме състоянието в Польша и в Унгария, които са извън механизъм СП. Така че преди да сложим край на механизмите, с които разполагаме в момента, бих настояла ефикасно да използваме МСП по отношение както на България, така и на Румъния. Е, не само Основни реформи в законодателството са необходимо, но е необходима и адекватна практика. Необходимо е също за действането на процедури за неизпълнение, които могат да бъдат задействани. Ангел Джамбаски от ЕКР има думата. Не, господин Мусава има думата. Благодаря. Аз замествам колегата Джамбаски ще говоря на испански. Ние считаме, че България в а, а, списъка на държавите, които а, приемат всички основни международни инструменти за борба срещу корупцията. И работи, както стана ясно тази сутрин, заедно с Венецианската комисия и с Греко. България прилага препоръките на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка и този механизъм трябва да бъде прекратен. Що се отнася до член 7, считаме, че що се отнася до България, както в случая с Унгария и Полша, има двоен стандарт от страна на Европейската комисия. По отношение на България, можех да се кажат неща, които въжат и за Испания, където има блокаж в съдебната система. Няма съгласие в парламента между политическите партии, поради което се стига до блокаж. Двама испански депутати бяха на път да бъдат линчувани по улиците на Барселона. Комисията трябва да бъде пазител на договорите. Тя не е пазител на националната, националния суверенитет и не трябва да действа според това дали мненията й съвпадат или не с идеите на мнозинството когато партиите, които управляват в държави членки, спазват политическата линия на комисията, тогава се счита, че за тях всички тези въпроси са вътрешни. Необходимо е обаче да се спазват приятите закони във всяка една от държавите членки и това трябва да се следи. Комисията изправена пред риска да наруши принципа на субсидиарност в действията си, да не се намесва във вътрешните работи по политически съображения. И се надяваме да се сложи край на този механизъм а, за сътрудничество и проверка след повече вече от 13 години на прилагането им а, и също да се следва прилагането на член 7. Клея Дели от ГОЕ. Аз бях малко шокирана от вашия тон. Той противоречи на реалностите в България. Комисията счита, че напредъка в България е добър през последните 13 години. Моят то заключение би било, че или сте напълно некомпетентни, или пък сте силно подчинени на Борисов. Унгария и Полша са на нашето внимание, а загърбваме проблемите в най-бедната и корупирана държава в Европейския съюз. Виждаме какво прави Гешев. Той казва кой трябва да бъде наказателно преследван, като се загърбват сигнали за пране на пари и прочие в Испания. Хората са подложени на крути мерки от страна на полицията, напръскани са с лютив спрей. Миналата година ние протестирахме, макар и като мнозинство, че не се обръща внимание, например, на ракетирането, за което беше съобщено в Слънчев бряг също проблеми, свързани с управлението на жилищните имоти, прекъсването на достъпа до електроенергия и прочие. Сигурно Гешев и други следят днешното предаване, които Гешев, който отказа да се яви при тази комисия. Ние имаме механизъм за сътрудничество и проверка. Вие казахте, че не трябва да бъде свален преди известно време. Сега изглежда се колебаете. Хората на улиците на София искат да знаят дали ще настоявате строго да се прилага механизма МСП европейските пари създават възможности на определени лица да бъдат силно корумпирани. Комисията обаче не предприема действия, което е равносилно на съучастничество. Госпожо Юрова, вие видяхте, че високо ценим вашето присъствие тук но бихме могли също да ви помолим за разбиране. Да имаме един кратък втори кръг на изказвания и след това ще имате възможност да отговорите за всичко, което беше казано, защото имам дълъг списък на желаящи да се изкажат. Моля ви обаче да ограничите изказванията си до минута и половина, ако искаме всички да могат да се изкажат. Моника Холмайер от името на ЕНП има думата. Ви hören си нихт? Ви hören си нихт? Моника Холмайер, ви hören си нихт? Мисс Холмайер, we are going to refresh your page. Има проблем с микрофона на госпожа Холмайер. Василе Блага от името на НП. За минута и половина ще се върнем след малко на Моника Холмайер. Да, тя е тук. Не ви чуваме обаче. Не ви е включен микрофонът. Изчакайте. Една минута за Василе Блага и след това отново ще дадем думата на Моника Холмайер. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар Юлова. Благодаря ви за вашето присъствие. Ние сме политически ангажирани да спазваме Препоръките по механизма МСП. Има доста неща, които трябва да се довършат. В моята страна предстои разглеждане на проекто закон за съдебната система. Освен това има препоръки по механизма МСП към Румъния от последните години. Но има някои политически спекулации, свързани с доклада, особено от страна националистите, суверенисти. И е, понякога обвързват е, това с е, влизането на страната в шенгенската зона. За нас е очевидно, че има дублиране между механизма по МСП и общия механизма по върховенство на закона. Не е ясен също метода на оценка. Всички държави членки трябва обаче да се подчиняват на едни и същи норми. Искам да разбера какво е вашето виждане по този въпрос. Сега. И сега, Моника Холмайер, имате ли готовност? Не. Скане Verbindung. Няма връзка. Трябва да дадем думата на заместник-председателя ни, господин Емил Радев. Минута и половина. Емил Радев, на линия ли сте? Nope. Yes, you are. председател. Yes. We hear you. We don't see you. Не ви виждаме, но ви чуваме. Уважаема госпожо Комисар, уважаеми колеги! Европейската комисия ясно заяви, че България е изпълнила поетите при присъединяването си ангажименти и механизма за сътрудничество и проверка трябва да отпадне. Извинявайте, господин Радев. Проблемът е, че ако не ви виждаме, не може да има превод. In English there is. На английски език има превод, така че нека на английски. Заповядайте, господин Радев. Европейския парламент в нашата комисия, в лицето на нашата комисия и председателя на Европейския парламент също прекрепи отпадането на механизма. Като юрист не виждам правни аргументи, които да пречат на вземането на това решение. Надявам се, че в този случай комисията не прилага двойни стандарти спрямо България. С или без механизъм реформите в България продължават. Продължава решимостта на правителството и отговорните институции в България за постигане на необратимо съдебната реформа и борбата с корупцията, за гарантиране на върховенството на правото и защита на демократичните ценности и основните права. Пример за това е и предложението за свикване на Велико Народно събрание, което да приеме нова конституция. Проектът, представен от политическа партия ГЕРБ, цели реформа в съдебната власт да продължи в съответствие с препоръките на Европейската комисия, ГРЕКО и Венецианската комисия. Защото тези препоръки могат да бъдат изпълнени само с промени в Конституцията. Конкретните промени засягат разделянето на Висшия съдебен съвет на Съдебен съвет на съдиите и Съдебен съвет на прокурорите. Това ще гарантира независимост на съдебните професии. Професионалната квота в Съдебния съвет на съдиите ще се увеличи и ще има мнозинство над политическата квота. Предлагат се също промени, с които да се увеличи отчетността на главния прокурор. Така ще се изпълнят и конкретните препоръки на Венецианската комисия. Разбира се, за да бъдат завършени реформите в Конституцията, е важно всички политически партии да участват в дискусиите и да подкрепят промените. Необходим е политически консенсус, за да завършим успешно този процес. Благодаря ви за вниманието. Please, Mr. Radev, thank you. How... А сега Моника Холмайер. Там ли е госпожа Холмайер? Не. Андрей Новаков за минута и половина. На линия ли сте? Минута и половина. Моля да бъдете бърз. Не. Социалисти и демократи, госпожа Грапини, също не е на линия или е на линия. Мария Грапини, имате минута и половина. Добре, благодаря. Искам да ви благодаря за този дебат. Искам да благодаря и на Европейската комисия за това, че изпрати комисията. Госпожо комисар, вие представихте ситуацията в България и Румъния. имам следния въпрос – Смятате ли, че МСП може да се свърже с механизма за върховенство на закона и да има два успоредни механизма? Освен това, по отношение на МСП, не смятате ли, че има а, двойни а, стандарти в а, България има демонстрации а когато в Румъния имаше демонстрация, комисията каза, че Румъния не спазва върховенството на закона. В стран... Когато в една страна има върховенство на закона от десницата, нещата се тълкуват по един начин, а когато правителството е отляво, комисията се задейства има ли а, един единствен критерий за върховенството на закона? А, механизма за, върхов... а, механизма за, върх... за проверка и сътрудничество не е записан в никой договор. Другите групи е, ще получат ли думата? Не, аз се опитвам а, да дам думата на всички. Всички ще получат думата. Обикновено е по реда на политическите групи. Списъкът е по... Поредността на списъка е по политически групи. Не, не е така. А, председателят е този, който решава. В известен смисъл съм съгласна с Софи за правилата. Аз искам всички държави членки да бъдат част от Шенген и имаме нужда от правила за борба срещу корупцията, което за сега не е така. Днес след обяд ще имаме дебат за Съюза на сигурност – е, поради което смятам, че имаме допълнително основание да говорим за съюз на демокрацията. Държавите членки работят е, всяка за себе си, няма единство, няма общи правила. И е крайно време да се направи нещо по въпроса. Думата има е, Драгос Тодораке. Благодаря, ще мина на румънски. Казахте, госпожо комисар, че изминаха 13 години от приемането на механизма и това е преходен механизъм. Той трае доста дълго. В Румъния механизмът почти беше вдигнат, въпреки че имаше събития в Букурещ. Ще бъда много кратък. Обеден съм, че този механизъм помогна на Румъния да консолидира демокрацията и върховенството на закона. Основните, механизмът се оценява от основните заинтересовани лица, само че механизмът не винаги се прилага от политиките, от политиците, от гражданското общество. Ние се присъединяваме към колегите, които са за приключване на механизма, за да се, за да се премине към нов общоевропейски механизъм. И бих искала да чуя вашето мнение, госпожо комисар. Благодаря ви за това, че спазихте ограничението във времето. Ще продължа на български заради големия интерес, проявен от българските граждани. Мисля, че ще трябва да направим две разлики. Това е следното. Първо, да не се включва динамиката на политическите процеси, когато се оценява един много професионален механизъм, какъвто е механизма на сътрудничество и проверка. Тук говоря за неговия обхват, говоря и за неговата продължителност. Но за да бъда категорично ясен, нашата политическа група присъединявайки се към идеята за демократичен дебат в Европейския парламент, ние не искаме да бъде осъществена промяна на Конституцията в България. Първо, защото смятаме, че общественият договор няма да бъде подобрен. И второ, защото за целите на по-добрите демократични стандарти и подобряването на върховенството на правото не е дошъл момента. Трябва да има една много спокойна среда, с консултация, от страна на Венецианската конвенция, с включването на всички политически участници и с активното съдействие на нашите партньори може да се отиде на едно такова голямо, радикално преобразуване на обществения ред на страната. Второ, по отношение на, на механизма. Вижте, този механизъм винаги е бил възприеман двояко. На първо място, защото той показва своята неефективност и дискриминационност и казвам веднага защо. От една страна, той се прилага само спрямо от две държави. От друга страна, справедливата логика изисква да, имат, да има последващи конкретни мерки. Последните години се превърнаха в политическа караница и разнопосочно политическо говорене, както в България и Румъния, така и в Европейския съюз. Затова е важно да бъде въведен Всеохватен политически механизъм, който да дава увереност, че резултатите, които са заложени на входа на системата, ще бъдат постигнати. Много е важно комисията да каже еднозначно как продължаваме от тук нататък. Важно е да бъдат наблюдавани основните демократични ценности, но е важно да има и принципна основа за тях, за да има ясен резултат, който е в очите на европейските граждани. Благодаря. Okay, now I see Strogar. Благодаря, господин Строгаро. И вие искате да се включите накратко. Имате думата. Госпожа Строгаро, извинете. Благодаря, госпожо комисар. Знаете ли каква е поразяващата разлика между България и Беларус, например? 12-13 годишни деца в Беларус биват бити и арестувани. А в България хората излязоха на улицата за да протестират. Някои от тези хора биват задържани без в ареста да им се дава храна и вода, без болните сред тях да имат достъп до лекарства. Срамно е нещо такова в Европейския съюз. Нека помислим за борбата срещу корупцията Нека опомена само някои от аферите в България, като апартамент Гейт и други. Нека ги разгледаме по-отблизо. А що се отнася до Румъния, все още съществува специалният отдел за разследващите магистрати. Трима високопоставени прокуратори, проку, прокурори бяха назначени без съгласието на Висшия съдебен съвет в страната. Нека не отправяме погрешния сигнал – само за да направим нещо в подходящия момент. Никой не иска този механизъм да се прилага за винаги, но нека да има подходящ механизъм и нека направим нещо по отношение на България сега. Има искане и от страна на ЕКАРЕ господин Терхес. Терхес? Nope. Не. Нека последно се опитаме да се свържем с госпожа Моника Холмайер. Не, няма връзка. Съжалявам. Нека сега отново дам думата на госпожа комисаря. Наистина високо оценяваме търпението ви. Времето ни изтича, но Имате правото да дадете подробни отговори на всички повдигнати въпроси. Някои колеги бяха много емоционални в изказванията си. Въпросът е важен за всички членове на комисията ни и естествено за колегите ни, представляващи България и Румъния в Европейския парламент. Давам ви думата, но нека и обърна внимание, че имаме още една точка в дневния ред днес сутринта. Госпожа Юрова, благодаря, господин председател. Колко време имам? За да имаме достатъчно време и за политиката за връщанията, ще ви дам 10 минути. Достатъчни ли са? Не знам дали ще са ми достатъчни, за да отговоря на всички въпроси, за да не предизвикам и гнева ви. Наистина не искам да създам впечатлението, че съм нещо като приложение с, на изкуствен интелект, че не съм човешко същество, което мисли сериозно по важни въпроси, като ситуацията в България. Следя ситуацията в България и съм разтревожена – всички сме наясно, че ако демокрацията не функционира отгоре надолу и отдолу нагоре едновременно с това, Европейската комисия не може да направи кой знае какво по отношение на държавите членки. Функционирането на демокрацията отгоре надолу означава добре функционираща система за контрол и насрещен контрол. Означава, че политиците трябва добре да си вършат работата, като са обект на контрол от страна на институциите. Функционирането на демокрацията отдолу нагоре означава честни и свободни избори, правото на гражданите свободно да изразят политическите си възгледи и да участват в мирни протести. Те нямат тази възможност в България. Действията на компетентните органи също така трябва да са съразмерни. Осъждаме всякакви актове на несъразмерна употреба на насилие спрямо протестиращите в България. Следя отблизо случващото се там, както и случващото се другаде, където вероятно може да има нарушения на правата на човека. Но трябва да сме наясно и какви мерки може да предприема комисията и какви не може да предприема. Комисията не е член на Конституционен съд. Комисията не може да влезе и в ролята на прокурор не може да влезе и в ролята на арбитър във вътрешно политически план. Тук трябва да се намесят държавите членки. Както каза един ваш колега, трябва да се зачита принципът на субсидиарност. Трябва да се отчитат и ролята и функциите на комисията. Зададохте конкретни въпроси, не само по настоящата ситуация, но и за това какво смятаме да предприемем. Ще се опитам да се възползвам максимално добре от времето си, за да очертая стъпките, които планираме. МСП, механизмът за сътрудничество и проверка, бе разработен като преходна временна мярка по силата на едностранно решение на комисията, когато България и Румъния се присъединиха към Съюза през 2007. По време на миналия мандат на комисията Имахме планове да изменим механизма, след като бе функционирал вече в продължение на 10 години и да въведем един по-общ инструмент по отношение на нарушенията на върховенството на закона. Инструмент подобен на производствата за установяване на нарушение или на процедурата по член 7. Но все още има цели по МСП, които не са изпълнени – в доклада от 2017 година се съдържа доста положителна оценка, но има все още какво да се направи. Изключително сериозно подхождаме към въпроса. Искаме поетите по МСП ангажименти, било то от страна на България или от страна на Румъния, да бъдат изпълнени. В нито една държава членка на Европейския съюз системата не е идеална. Изпълнението на ангажиментите по МСП не е равнозначно на установяването на идеална система. При все това искаме да видим конкретни резултати. Искаме и възможности за ефикасно изпълнение на препоръките. Не искам просто формално да отчитам, че в някои държави членки има върховенство на закона. Искам то реално да се установи там. Искам хората в България и Румъния да имат доверие в системата. Ако гражданите нямат доверие към съдебната власт, ако не смятат, че прокуратурата може да подведе виновниците под отговорност, то липсва нещо, няма спойка в системата. Явно е, че гражданите на България и Румъния искат да продължим наблюдението по механизма и да продължим да оказваме натиск. Но трябва да оказваме такъв натиск, като използваме стандартизирани, предсказуеми, а не извънредни инструменти – затова и сега се обсъжда годишният доклад за върховенството на закона. Това следва да е инструмент за превенция, който да се прилага ежегодно. Той е сравним с механизма за сътрудничество и проверка. Но до момента не сме правили оценка и сравнение на съдебната власт, съотношението на силите между отделните власти – състоянието на медиите и на борбата срещу корупцията. Грешка бе това, според мен, защото единствено когато наблюдаваме натрупване на отрицателни фактори, то можем да кажем, че в определена държава има проблем. И тогава можем да се намесим. Затова и докладът за върховенството на закона преследва цели различни от тези на МСП. Този доклад следва да е инструмент за превенция. Освен това, трябва да изчерпим и всички други възможности за оказване на постоянен натиск върху държавите членки за зачитане на принципите на върховенството на закона. Кои са тези други инструменти, от които ще се възползваме? Първо, ще продължим да настояваме за изпълнението на още неизпълнените ангажименти по МСП. На 23 септември ще разполагаме с доклада за върховенството на закона. Ще го представим по точен и обективен начин. Мисля, че самият доклад е точен и обективен. Обърнах особено внимание на методологията по него, както и на прозрачността. Всички държави членки знаят какво подлагаме на оценка, какви канали за комуникация се използват и кои са критериите. До 9 септември държавите членки имаха възможност да излязат с коментари и да коригират евентуално някои от фактите, изложени в доклада. Много е важно да има справедливи, обективни критерии за оценка и сравнение по отношение на България и Румъния, но и на Полша и Унгария. Не бива да се прилагат двойните, дори тройни стандарти спрямо тези държави. Крайно време е да сме обективни ще продължим работа на базата на констатациите в доклада за върховенството на закона. Запазихме главата за върховенството на закона и равнопоставеността пред закона в препоръките специфични за конкретни страни по европейското полугодие. Защо? Защото е ясно, че когато в една държава не функционира съдебната власт, то инвеститорите няма да са склонни да инвестират там. Препоръките специфични за отделни страни имат отношение и към фонда за възстановяване. Предстои сега парламентът да приеме новия бюджет, по който са предвидени средства за възстановяване. Наистина възнамеряваме да следваме препоръките специфични за отделни държави. И по отношение на съдебната власт и борбата срещу корупцията. Искаме да подходим по-практично и да използваме възможностите за оказване на финансов натиск върху държавите членки. Мисля, че трябва да се приеме решението за обвързване на финансирането с условия за функциониране на върховенството на закона. Защото какъв ще е иначе ефектът от действията ни? Вече от години се казва, че не оказваме достатъчен натиск, като използваме само производството за установяване на нарушения и процедурата по член 7. Средства трябва да се предоставят на онези държави, където функционира върховенството на закона. Трябва да използваме всички налични инструменти, според мен. Не знам как точно да се изразя. Не ми се иска да използвам термини от сферата на военното дело – но трябва да намерим начини за по-категорични съвместни действия в името на демокрацията, върховенството на закона и основните права. За да бъдат спазени всички тези принципи, трябва да има свободни медии. Има проблем с свободата на медиите в България. Няма положителна оценка в доклада за върховенството на закона, за свободата на изразяване и свободата на медиите в България. Има един доклад, изготвен от университета в Лайпциг и университета в Флоренция. Доклад за мониторинг на медиите. По него са работили редица експерти – единствената положителна оценка, която се съдържа в този доклад е за условията за работа на журналистите. Но докладът съдържа много отрицателна оценка, що се отнася до натиска, оказван върху журналистите. Политически, економически и друг такъв. Има проблеми в много други държави членки във връзка с, с свободата на медиите. Затова и трябва да работим за по-свободни, и по-плуралистични медии. Трябва да работим много активно за повече натиск върху държавите членки за зачитане на демократичните принципи и конституционния баланс. Демократичните принципи и конституционния баланс предвиждат по-скоро ограничаване, а не разширяване на правомощията. Има с това проблем в някои държави членки, тъй като власт имащите там естествено не желаят да урязват правомощията си. Както каза госпожа Мецула, крайно време е да се нормализира системата на оценка. Трябва да настояваме за постигането на реални резултати, а не само на хартия. Трябва да оказваме и постоянен натиск. И накрая, показаното от госпожа Дейли. Категорично отричам обвинението, което отправихте към мене, именно, че съм съучастничка на господин Борисов. Няма нищо такова. Аз си върша работата в условията на пълна прозрачност. Проявявам също така и голяма честност. Председателят. Важна тема беше тази тема от дневния ни ред. Не за първи път. Я обсъждаме. Всички колеги, които се бяха записали за изказване, можаха да се изкажат. За пореден път отбелязваме, че комисията продължава да е водеща в този текущ процес, процеса по отмяна на механизма за сътрудничество и проверка по отношение на въпросните две държави. Наистина ви благодарим, че направихте всичко възможно, за да отговорите на всички поставени ви въпроси в рамките на 10 минути. Благодаря ви, че участвахте физически в заседанието ни. Да се надяваме, че следващия път не само ще можем да ви видим на живо, но и да ви стиснем ръка. Надявам се, че ще настъпи момент, когато отново ще можем да се здрависваме. Благодаря ви, госпожо заместник-председател Юрова. Преминаваме към следващата точка, която също е важна. Става дума за директивата за връщанията и преработването й. Зелените работят по този доклад. Ще ни докладва госпожа Тинеке Стрик. Нека ви припомня, че имаше проблем с тъй наречената оценка на въздействието. Липсваше изисканата оценка на въздействието разполагахме с проучване на службата на Европейския парламент за парламентарни проучвания. Разполагате с текста му. Нека сега изслушаме докладчицата госпожа Тинеке Стрик. Ще дадем думата и на докладчиците в сянка, тъй като предстои да разгледаме проекто доклада. Благодаря. Това е втория доклад имаше вече доклад от предишния докладчик Юдис Арджентини, но тъй като процедурата не приключи с гласуване, тя беше закрита и беше подновена. Представих своя доклад през февруари, но заради кризата с COVID нямаше възможност да го представя. Радвам се, че мога да го направя така и благодаря на докладчица Сянка за това, че представиха своите изменения. Надявам се, че с новите предложения ще имаме а, успореден процес. Сега, защо е нужен, нужен преработен вариант? А, ние нямаме достатъчно данни и председателят спомена липсата на е, оценка на въздействието. Е, по член 23 задължава комисията да осъществява оценка на въздействието на всеки 3 години, но последната оценка е от 2014 година, за да компенсираме. Ние направих, разработихме доклад за преработване, но комисията трябва да направи свой, свой проучване, тъй като разполага с много данни. Така че аз продължавам да очаквам доклад за изпълнението. Първият въпрос е има ли нужда от изменение. През 2014 година комисията стигна до заключението, че няма нужда, тъй като директивата функционира добре и че основните пречки за предвръщането лежи в, в, в пречките от трети страни. Впоследствие обаче ние не получихме нова информация, нито нови данни, които да обосновят пълната промяна на решението на комисията, а именно, че има нужда от изменение на директивата. Ние имаме нужда от собствено проучване, трябва да анализираме двете цели. Първо да подобрим директивата, за да има повече връщания, но също така хармонизиране на процедурните предпазни мерки, като правото на обжалване, но също така и принципа на съразмерност, който преминава през цялата директива. Принципът е, че доброволното отпътуване е предпочитания вариант и при процедурата за връщане трябва да се предприемат най-малко принудителните мерки. И така, решение за връщане, доброволно връщане, след това мерки за недопускане на укриване на задължение за отчетност и като крайна мярка задържане. В доклада ми ще видите, че, ние се опитва, че се опитвам да спажа принципа за а, съразмерност. Сега, доброволното връщане, това е предпочитания вариант, той дава възможност след връщането да представят молба за редовно пребиваване и дава възможност за взимане на собствено решение за това как да се върне. Освен това, това се оказва най-устойчивия вариант но в предложението, преработения вариант, това се подкопава. Периодът се намалява с по-малко от 7 дни и дори да не предоставят период за доброволно връщане. Предложението задължава държавите членки да се въздържат от доброволно напускане. Това подкопава принципа на директивата. Не би казал, че това е преработен вариант, а, а е напълно ревизирано предложение. Причините за прескачане на критериите има 16 критерии за укриване. Всички ситуации – е, обхващат е, ситуациите, в които се намират повечето мигранти. Липса на документи, липса на адрес, липса на финансови ресурси, нередовно влизане и така нататък. И свобод... задължението за е, въздържане от доброволно връщане подкопава директивата. В моите изменения аз възстановявам този принцип, а именно, че трябва да се предостави срок за доброволно връщане и също така държавите членки трябва да са длъжни да предоставят помощ при процедурата за връщане. И много от мигрантите ще станат обект на забрана за повторно влизане в страната. Това резултатът може да е обратен, те да се укрият, за да не попаднат по тази възбрана. И в момента, в който недокументиран мигрант напуска страната, бива подложено наказание. Ние искаме той да напусне страната, защо го наказваме? Това предложение показва, че забраната за повторно влизане е санкция, а не като стимул. Липсата на съразмерност намира израз и в разпоредбите за задържане. Повдига се въпроса дали това съответства на целите за принудително връщане или за заобикаляне на защитните механизми в законодателството. На това и включването на това основание може да насърчи държавите членки да използват задържането за наказателни цели, вместо да прилагат обичайните процедури. За да се гарантира съразмерност, аз предлагам да се засили задължението за индивидуална оценка преди задържането, в това число проверка за уязвимостта. Задържането за някои хора, особено травматизирането, е непропорционална мярка и необходимостта от, от минимален или минимален период на задържане трябва да се осмисли не е ясно каква е връзката с принципа за субсидиарност. Стигам до двата последни коментара. Държавите, от държавите членки се изисква да прилагат задържане. Не дава възможност мерките да бъдат инвазивност. Задържането има една единствена цел да предотврати укриването. В много страни се прилага репресия Хората имат по-малко свободи и по, има по-малко дейности. Крайно време е европейското законодателство да отрази стандартите, разработени на ниво Европейски съюз и Съвет на Европа. Комитета за недопускане на изтезания се противопоставят на акцента върху задържането. Това задържането е особено вредно за децата. Всички експерти са съгласни, че е вредно да бъдат задържани деца и ако се отнасяме сериозно към Конвенцията за защита на детето, и, както и нашата харта за основни свободи, трябва да направим така, че държавите членки винаги да се водят от върховния интерес на детето. Основният принцип е, че децата не бива да бъдат задържани и за да се, създад... и за да се спази хартата, трябва да има право на съдебна съдебни методи за защита. И накрая предлагам да се заличи е, члена за граничната процедура. Както знаем, ще има нова процедура за гранични процедури и дискусия. там, е, ето, това е мястото за дискусията. Благодаря, госпожо Стрик. Благодаря ви. Е, Докладчите в сянка не повече от две минути. Е, имаме недостиг, имаме проблеми с времето. Госпожа Морано. Благодаря, е, колеги. Благодаря, госпожо Стрик. От няколко години миграционната политика на Европейския съюз е дебалансирана. Много е направено за търсените, за търсещите обеща мигрантите, много малко защита на границите и нищо за връщането на незаконно пребиваващите на европейска територия. Тази ситуация няма да се търпи повече от гражданите и това, се, това личи в резултати от изборите. На европейско ниво държавите членки всяка година и издават най- над 100 000 заповеди за напускане, а, изпълняват се по-малко от 2000. Вие държите на върховенството на закона. решенията на съдебната система не се спазват най-вече в миграционната политика. И, как оценявате това, че решения на съдебна власт не се изпълняват? Е, възнамерява ли комисията да предприеме нещо? Става нещо, става дума за нещо, което е, има опасност да доведе до увеличаване на незаконната миграция. Вашият е, доклад е, е, има за цел да спъне връщането, насърчаването на незаконната миграция, а, трагичните снимки ни напомнят за това, че трябва да предприем нещо. Ето защо аз ще... Аз смятам, че доклада трябва да бъде променен и изменен, за да стане по-балансиран и да а, е, осигурим защита на децата, на което а, е, всички ние държим. Благодаря. Имате право, госпожа Стрик, да напомняте, че работата по този въпрос е, започна в предходния мандат на парламента и доста дълго време остана без последствия. Аз споделям голяма част от съдържанието на вашия доклад. От името на моята група аз ще внеса някои изменения по различни въпроси, сред които въпроса за реинтегрирането, за сътрудничество с трети държави, както и по процедурите на границата. Това е много голяма тема в текста. Аз подкрепям идеята за по-ефикасна политика за връщане, но това не трябва да противоречи на други права. Вие казвате, че повечето от организациите, които работят в тази област, показват, че по-ефикасни са непринудителните мерки при връщането. Затова трябва да се обърне повече внимание на доброволното връщане. Принципа за задържане трябва да бъде като последна мярка както и задържането на малолетни лица. Надявам се, е, че ще можем да постигнем съгласие по окончателния текст. Софи Интвелд от името на Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Стрик като докладчик. Желая ви пълен успех, тъй като това досия има дълга история. Беше, история беше доста сложно. Работата по него постигнахме компромис в последния момент с НП. Сега, слушайки изказването на докладчика в сянка на, госпожа, на НП, госпожа Морано, виждаме, че там е вложена доста а, идеология, малко реализъм и никаква хуманност. Това създава трудности за постигането на компромисно решение. Връщането е ключов елемент в политиката на обежище. Тези неща са тясно свързани. Защо иначе хората да минават през цялата процедура за търсене на обежище? Така че броят е, на връщанията знаем, че трябва да се е, увеличи, но трябва да търсим и максимална ефикасност. Доброволните връщания са по-устойчиви, отколкото принудителните връщания. Така че нека да загърбим идеологията и да се съсредоточим върху това как да подобрим броя на връщанията. Ние искаме устойчиво връщане, което да съответства на нашите ценности. Това също означава да знаем какво става с тези хора, когато се върнат. Например, деца се връщат в Афганистан и там нито ходят на училище, момичета са принуждавани да сключват бракове и прочие. Така че трябва да има нужната правна рамка, съответстваща на договорите. И това не бива да е, е напълно откъснато от голямата тема, а именно процедурата на границата. Трябва да видим какво ще залегне в пакта за миграцията след две седмици. За моята политическа група е важно да има скрининг, да има филтриране на, граждане, на границата, но да има също надлежна процедура за разглеждане. Благодаря за ИД. Аналиса Тардино има думата. Аналиса Тардино? Не. Тук ли е или не? Отекаре Хорхе Бушаде. Но първо госпожа Тардино. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата Изказвам се от името на нашия докладчик в Сянка, колегата Никола Б. Днес той не може да участва в заседанието. Докладчицата е решила да видоизмени първоначалното изменение на комисията, което бе една добра отправна точка в рамките на стратегията за справяне с пречките, на които се натъкват държавите членки при връщанията. За моята група превенцията на незаконната миграция и борбата срещу нея е взаимосвързана с връщането на онези, които нямат право да пребивават в Европейския съюз. Тези два елемента са основни елементи на европейската система за убежища. Трябва да се предоставят достатъчни ресурси, за да се приемат у нези, които наистина имат нужда от международна закрила. Ефикасната политика на връщанията трябва да съставлява важен елемент от борбата срещу незаконната миграция. Докладът, представен ни днес, предвижда най-вече повече закрила и повече гаранции за унези, за които е било взето решение за връщането им по реш... предложението на докладчицата е почти невъзможно да има принудителни връщания, но зачитането на основните права не може да е инструмент, който да оправдава незаконното влизане на наша територия и незаконното пребиваване в Европа на когото и да било. Да оставим на страна правния аспект. Онова, което предлага докладчицата, ще доведе до създаването на неясноти по така или иначе вече сложната система за убежище на държавите членки. И ми се искало да цитирам някои конкретни пасажи от доклада, но тъй като нямаме достатъчно време, нека само кажа, че групата ми ще внесе поредица от изменения, чиято цел е да изменим текста, така че да се представи нашата перспектива. Отекаре, господин Бусаде, той вече не е тук. Не знае дали имаме връзка с него. Господин Босаде? Не. Тогава госпожа Пелетия от името на Гуе за минута и половина. Две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо докладчик. Искам още веднъж да ви благодаря за тази работа по предложението на комисията за при разглеждане на директивата за връщанията. Трябва да има процедурни гаранции и а, трябва да позволява по-бързото връщане. Но виждаме какъв е езика, който се използва а, там. А, думата е ефективен има 22 пъти, ефикасен също, над 20 пъти. Това показва какъв е подхода. Това не е особено хуманен подход. Разбира се, аз съм твърдо против предложението на комисията за преразглеждане на директивата за връщането, защото е нещо опасно и неефикасно. Освен това, има дълъг списък в проекта в случай кога могат да бъдат задържани хора, при какви обстоятелства и мотиви. Задържането, искам да наблегна, че трябва да бъде крайна мярка и да бъде минимално. Трябва също да се ускори процедурата, но това не е начина. Когато чета текста на комисията, се ядосвам. Освен това, се примахва възможността за суспендиране. Има много дълъг списък, който можем да обсъдим относно кога става това. Освен това, някои хора не им харесва това, което се предлага в доклада, да се обърне внимание на правата на тези хора, особено на децата. Когато говорим за мигранти, трябва да имам предвид, че това са жени, деца, мъже. И приоритет на нашата група е как да насърчим групата ни да намери възможности за урегулиране на положението на тези хора, които са били обект на насилие, които са били прогодени. Надявам се на повече солидарност, на повече хуманност. Благодаря. Ние надвишихме времето на днешната ни среща. Трябва да дадем възможност и на представител на Европейската комисия от Генерална дирекция Home Франциско Гастело. Не знае дали е в залата или е онлайн. Ще се изкаже дистанционно. Моля ви да бъдете кратък. Ще бъда кратък. Чувате ли ме? Много добре. Най-напред искам да поздравя комисията Либе, както и докладчика, че подновиха работата по преработения текст на директивата за връщането. Според комисията това е важен елемент от архитектурата на връщанията, така както са замислени от комисията. Искам да подчертая важността на доброволното връщане – Комисията винаги е на мнение, че доброволното връщане е най-ефективното и е най-добрият начин да се гарантира достоинството на хората и също правилното връщане на тези хора. Говори се за альтернативи за задържането. В доклада, разбира се, трябва да бъдат осигурени допълнителни финансови средства, трябва да се предоставят стимули. Има доста проучване в държавите членки, свързани с задържането и как най-ефикасно да се използват. И в заключение бих искал да кажа, че има области, по които трябва да поговорим допълнително и слушахме мнението на докладчика, на докладчица в сянка. Ще е, чуем какво е мнението и на държавите членки. Комисията подкрепя докладчика, както парламента и съвета и се надява да постигнем бързо, бърз компромис, свързан с укриването и други. Мога да отговоря съвсем накратко на някои от направените забележки. Ясно е, че в текста на комисията задържането остава като последна мярка и това трябва да продължи. Разбира се, човешките права, правата на децата трябва да бъдат изцяло защитени. И това трябва да бъде част от предложението по въпроса за връщането. Аз не съм съгласен с някои от измен... изказванията, защото комисията чрез тази преработка иска да има ефикасно връщане, като същевременно се спазват и цяло човешките права. Надявам се да продължим разговорите с докладчика в бъдеще. Ние цяло подкрепяме преговорите, както и опитите за постигане на компромисни изменения. Така че тази комисия да доближи позициите на различните представители. Благодаря ви господин Гастело за това, че представихте мнението на комисията по това досие. Сега искам да благодаря на преводачите за това, че ни отпуснаха няколко минути. Зная, че превишихме времето си. Искам също да кажа, че крайният срок за внасяне на изменение 23 е септември. 23 септември, т.е. след две седмици. Сега искам да дам думата на госпожа Стрик за заключителни думи. Ще бъда съвсем кратка. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за техните изказвания. Надявам се да се постигне общо разбиране, за което работя. Има доста сходни принципи. Процедурата за връщане е важен елемент по редовната миграция или обежището трябва да има ефикасна процедура за връщане. Същевременно беше казано, че спазването на правата на човека не е нещо, което е в противоречие с процедурата за връщане. Трябва да има нужните гаранции при връщането, защото ни го прилагаме по отношение на собствените си граждани доброволното напускане трябва да бъде предпочитания вариант. При изслушване с Frontex те също посочиха, че това е най-добрият начин. Затова нека този елемент остане в процедурата по връщанията, предвидена в преработения текст. Ние трябва да намерим надежно решение, да следим работата на държавите членки след процедурите за връщане очаквам вашите изменения, очаквам конструктивен диалог. Надявам се да стигнем в крайна сметка до обща позиция. Искам да напомня, казва председателят, че сега ще прекъснем заседанието и в 13.45 ще продължим работата. Госпожа Йохансен ще бъде тук, за да говорим по темата за лагера в Мория. Благодаря ви. Ще се видим отново в 13.45.